Good morning, colleagues. Let's start. Добро утро, колеги. Нека започнем. Моля да имате предвид, че след обедната ни среща днес от 14 часа до 17.30 беше отменена. Ако няма възражение към проекта за дневен ред, можем да счетем, че е прият. Не виждам. Моля да имате предвид, че превод е осигурен на всички езици, с изключение на финландски, литовски, латвийски и галски. Утвърждаване на препоръките на координаторите по правило 214. Утвърждаване на препоръките на координаторите съгласно правило 214. Погледнете бележките от срещата на 21 януари 2020 година. Бележките могат да бъдат намерени сред документите за срещата. Номиниране на докладчици. Андрей Коварик Реню бе избран за докладчик по доклада на Либе относно предложение за решение на съвета относно приключване на преговорите между Европейския съюз и Република Беларус по улеснение за издаване на визи 219-01-82 становища. Лоран Винце, ЕНП, бе номиниран за докладчик относно становището на Либе по доклада на АФЕТ и Инта относно мандата за преговори по бъдещите отношения с Великобритания. по бъдещите отношения с Великобритания 2020-2023. Комисията подкрепя ли решенията на координаторите и техните предложения съгласно правило 214? Няма възражения. Преминаваме по точка 3 – въпрос за писмен отговор Е 00251519 към Комисията от Корнелия Ернст относно европейския миграционен контрол в Мароко. Уважаеми колеги, първата точка от дневния ред се отнася до въпроса за писмен отговор на Комисията за европейски контрол на миграцията в Мароко. Този въпрос беше изпратен от госпожа Корнелия Енс от групата на ГУЕ още на 2 август 2019 г. Въпреки това не е получен писмен отговор в рамките на 6-месечния срок, посочен в § параграф 3 от Правило 138. Предвид липсата на писмен отговор и съгласно § 5 от Правило 138 координаторите решиха да поставят този въпрос на днешното заседание на ЛИБИ и Комисията беше поканена да представи информацията устно. Въз основа на това сега ще дам думата на госпожа Давиния Улт, ръководител на отдел в Генерална дирекция „Вътрешни работи“ дирекция „Стратегии и общи въпроси“, отдел „Международна стратегия“. Сега давам думата на госпожа Ернс, която изпрати въпроса за писмен отговор, но първо комисията. Кой ще вземе отношение? Good morning. Good morning, Chair.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 Нека първо се извиня най-искрено от името на комисията за забавенето на отговора по този важен и деликатен въпрос. Мога да ви уверя, че председателката фон дер Лайен изиска от всички членове на колегиума да подхождат изключително внимателно към даването на отговори на въпросите с искане за писмен отговор от страна на Европейския парламент. Мога да ви уверя, че е започнала процедурата по приемането на отговора ни. Скоро ще получите такъв. Още от сега мога да ви дам информация. Първо, Европейският съюз подкрепя националната стратегия на Марокко за миграцията и убежището още от самото и приемане през 2014 година в рамките на редица проекти в размер от около 342 милиона евро. Въпросите, по които се работи по тези проекти, включват насърчаване на закрилата за мигрантите, включително достъп до правна помощ, укрепване на миграционната политика, както на централно, така и на местно равнище, насърчаване на диалога юг-юг по въпросите на миграцията, по-добро управление на миграцията, включително управление на границите, борба срещу незаконното превеждане на мигранти през граница и борба срещу трафика на хората. Пакетът от 140 милиона, за който бе поет ангажимент през 2018 който бе увеличен с 4 милиона през 2019, се предоставя по програма за прилагането на Националната стратегия на Марокко за миграцията и обежището. Сумата се предоставя и по два проекта, реализирани от, държави, от агенциите в държави членки, както и от международни субекти, предоставящи обучение и оборудване за управление на границите. Що се отнася до оборудването, то включва най-вече превозни средства, като например линейки, както и камери, морско оборудване за телекомуникация и за GPS позициониране, както и криминологично оборудване, информационно-технологично такова. По различните проекти следва да се активизира сътрудничеството на Европейския съюз с Марокко, да се установят диалог и партньорство в редица области, свързани с миграцията и сигурността. Продължават разговорите с властите в Марокко с цел задълбочаване на сътрудничеството и участието активно и на двете страни в партньорство в по-широк стратегически план. Европейският съюз и компетентните органи в Марокко проучват възможностите за задълбочаване на сътрудничеството с ресорните агенции на Европейския съюз, като Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол. В по-общ план комисията е поела ангажимент за прилагането на цялостен подход за управление на партньорствата ни с трети страни. Този подход следва да включва всичките ни инструменти за за сътрудничество, като сътрудничество за търговия, за визова политика и други. Целта е партньорствата да са от полза и за двете страни. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Емст, която изпрати въпроса за писмен отговор и на други членове на Европейския парламент, които желаят да се изкажат. Предвид ограниченията във времето, моля да ограничите изказванията си до максимум две минути. Госпожо Ерс, имате думата. Вероятно няма да се изказвам толкова дълго. И ми се искало да знам доколко се използват средства на Европейския съюз за изграждането на огради по границата и доколко при изграждането на тези огради се използват от една страна средства от испанския бюджет и средства на Европейския съюз. Тоест в, каква, в какъв размер Европейският съюз финансира изграждането на такива съоръжения. Що се отнася до това, което Европейският съюз очаква в замяна от Марокко, бихте ли ни дала по-конкретна информация? Какви преговори се водят в момента? и вече са се водили във връзка с това, което Европейският съюз очаква в Марокко, от Марокко в замяна. Очакваме от Марокко да настанява лицата в лагери или се очакват някакви други действия. Поехте ангажимент също да ни предоставите и отговора си в писмена форма. Очакваме това, за да можем да продължим работа по него. Мис Шпурек. Благодаря, господин председател. Имам въпрос във връзка с закрилата на правата на човека във връзка с финансирането от Европейския съюз. През 2018 Организация за правата на човека в Марокко е установила 340 нарушения спрямо мигранти, извършени от властите в Марокко. 79% от тези нарушения са били извършени в лагери. През 2018 година, освен това, не, не е била правена проверка на документите на мигрантите. Били са им снети само пръстови отпечатъци, след което са били натоварвани буквално в автобуси. Слагани са им белезници, понякога са били вързвани с въже. Били са принуждавани понякога да вървят с километри, докато стигнат до следващия град. Системата за управление на миграцията в Марокко се финансира от европейския бюджет. Във връзка с това искам да знам дали Европейският съюз следи положението с чужденците в Марокко и дали следи за това дали се спазват техните права на човека от страна на компетентните органи. Ако няма, аз също искам да задам един въпрос. Въпросите, които госпожа Ернст и другите колеги задават към Европейската комисия, са изключително резонни и в Комисията Либе заслужаваме да получим отговор на тях, тъй като за нас ще е изключително интересно, но също така и полезно да, науча как, да научим как се харчат парите ни. В тази връзка аз се спирах само да отбележа, че подобно на Турция на Балканите, така и партньорството ни с Марокко е ключово за предотвратяване и контрола на миграцията към Европейския съюз на Запад, сътрудничеството и помощта на страната при овладяване на миграционните потоци от Африка към Европа, използващи Западния средиземноморски маршрут, е изключително важно и смятам, че всички ние трябва да отдадем заслуженото на тяхната помощ и усилие, защото само за 2019 Мароко е предотвратило около 74 000 опита за нерегламентирано преминаване към Испания. Това е със спад с близо 60% на пристигащите на територията на Европейския съюз. Заедно с това държавата помага и на станалите жертви на нелегална миграция, като за миналата година е спасила над 19 500 души в морето. Европейската народна партия подкрепя засилената помощ към трети държави в помощ на усилията им да намалят нелегалната миграция. Тук е важно да се отбележи, че е реадмисията повторното приемане на пребиваващи без разрешение лица, на хората, чието молби за убежище са отхвърлени, трябва да се засили. По този начин значително ще се обличи и миграционния натиск. Освен това за нас продължава да бъде приоритет и необходимостта от ефективно връщане, за да могат третите страни да приемат своите граждани, когато те са върнати след неуспешно подадени молби за убежище. Поради това смятам, че политиката за създаване на лостове за сътрудничество с трети страни в областта на връщането с фокус върху прилагането на стимули е изключително важна. Предоставянето на стимулите обаче трябва да бъде изрично обвързано с изпълнение на ангажиментите в областта на връщането и реадмисията, както и с периодичен преглед на нивото на сътрудничеството с цел включване на нови стимули или задействане на негативни лостове за въздействие. И Тук бих искал да попитам какво прави Комисията в тази насока? Сега ще дам думата на Комисията да отговори на колегите. Thank you, Chair, and thank you, honorable members, for these, these important questions. Благодаря ви за тези важни въпроси. Нека ви представя предисторията на отношенията ни с Марокко в областта на миграцията. Те са установени от преди няколко години. Партньорството за мобилност с Марокко бе подписано през 2013 година. Това е основата, на която сме поставили сътрудничеството си с страната в тази област. Тази рамка наскоро бе препотвърдена в съвместна декларация, направена на последния съвет по асоцииране между Съюза и Марокко. Той се състоя през юни миналата година. Европейският съюз предоставя подкрепа на Марокко по линия на програмите, които упоменах преди малко. Тази подкрепа е част от цялостния диалог и трябва да се разглежда в контекста на рамката за партньорство между Съюза и Марокко. Сътрудничеството в областта на миграцията обхваща всички различни насоки на взаимодействието ни, включително борбата срещу незаконната миграция, борбата срещу незаконното превеждане на хора през граница и трафика на хора, предоставянето на закрила на намиращите се в Марокко лица и предотвратяването на това хората да се тръгнат по опасни, на опасен път. Това е крайната ни цел да спасяваме човешки живот. И към това е насочено партньорството ни с трети страни, включително и в Марокко. С Марокко. В рамките на наскоро подновените ни отношения с Марокко, бяха обсъдени редица въпроси, включително и въпроса, който упоменахте вие, господин председател, за сътрудничеството в областта на обратното приемане. Обсъжда се обратното приемане, обсъжда се също така и улесняването на издаването на визи. Всички тези въпроси незаконната миграция, управлението на границите, закрилата, борбата срещу незаконното превеждане на хора през граница и срещу трафика на хора, законната миграция и обратното приемане са на дневен ред при разискванията. Ресорните агенции от областта на правосъдието и вътрешния ред също се включват в мерките за подкрепа в рамките на сътрудничеството. Нека потвърдя, че Европейският съюз не предоставя финансиране за изграждане на огради. И нека още веднъж препотвърдя твърдия ангажимент на комисията скоро да отговори на въпроса ви с искане за писмен отговор. Всички въпроси, които повдигнахте във връзка с партньорството ни с трети страни, са нещо, към което се отнасяме изключително сериозно. Напълно сме наясно, че Европейският парламент трябва редовно да получава информация, така че ще получите отговор на въпроса си с искане за писмен отговор. Благодаря ви, госпожо Зипел, имате думата. Благодаря за думата, малко закъснях. Благодаря на комисията за предоставените отговори. Сега напълно съм съгласна, че миграцията и обежището са теми, които са част от един много по-голям въпрос, свързан с Европейския съюз. Много страни трябва да се справят с тези проблеми, много страни приемат мигранти, затова е важно да има сътрудничество. Разбира се, въпросът е какво, е, какъв тип сътрудничество е, е то, както коментира и комисията, но единственото съображение да има сътрудничество в края на краищата е, е, не е само да се избегне незаконната миграция в Европейския съюз. Трябва да се дадат и е, перспективи за бъдеще, за шанс за живот на хората. И ако искаме да се справим с незаконната миграция, трябва да отговорим и на въпроса как можем да дадем законен избор на хората, които искат да избягат от обстоятелствата от дома си. В момента, ако си беженец, ако ти се налага да напуснеш родината си, ти нямаш законен начин да стигнеш до Европа. И ние трябва да дадем отговор на този въпрос. Днес сутринта представители на местната общност в Германия поне отново представиха е, готовността си да приемат в градовете си бежанци. И е, много е, страни би следвало да видят възможността за приемане на бежанци и ще се присъединят към едно такова предложение. Благодаря ви, госпожо Зип. Thank you, Mrs. Zipel. Does the Commission want to say anything? Thank, you, thank you very much for this. Uh, Благодаря. Нека да посочим следното. Естествено, Европейската комисия абсолютно се придържа към това Верою да предоставя убежище за тези, които са подгонени от войни и преследване. Това е първата и основна цел. И Европейският съюз се справя до голяма степен в последните няколко години, имайки предвид конфликтите в нашето съседство. Ако мога да коментирам едно от нещата, които се споменаха тук от уважаемите депутати. Около 2 милиона са е, законно прибиваващите е, мароканци в Европейския съюз. Е, в своите партньорства комисията търси да разработи заедно с страните членки проекти за разработване на програми за законно законна миграция и достъп до трудовия пазар. Има и доста проекти с Марокко. Тоест, това е едно от измеренията на нашето сътрудничество, включено в всеобхватния подход за намиране на изграждане на партньорства, от които с трети страни, от които печелят и двете, и двамата участници в партньорството. Това включва и Марокко. Желащи за изказване, така че преминаваме към точка 4 от дневния ред. Уважаеми колеги, следващата точка в дневния ред е предоставянето на доклада на мисията на Либе в Еолиза, която се проведе от 29 до 30 октомври 2019 година. Както знаете, от 2016 година когато беше извършена последната мисия в Агенцията, бяха въведени много промени по отношение на управлението на широкомащабните системи в Европейския съюз. Не само нов ревизиран установяващ регламент на ЕОЛИСА влезе в сила, но са създадени и няколко нови системи, а старите са ревизирани и модернизирани. В този контекст това посещение беше добра възможност да се направи преглед на изпълнението на ревизирания мандат и неговата работна програма, както и да се получи информация относно различните системи, управлявани от Агенцията. Двама членове на Либе участваха в мисията – госпожа Сабрина Пикнедоли и аз. Като се има предвид, че бях ръководител на тази мисия, ще започна с представянето на самия доклад, Разбирам, че госпожа Пикнедоли не е успяла да присъства на днешната ни среща и затова след представянето си ще дам думата на членовете, които желаят да се изкажат. Първо, няколко думи за самата агенция. Тя е създадена през октомври 2011 година с Регламент номер 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета Целта на EULISA е да подкрепи изпълнението на политиките на Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи чрез управление на широкомащабни информационни системи. През ноември 2018 г. мандатът на Агенцията бе подсилен с нов регламент 2018-1726 на Европейския парламент и на Съвета. Мисията до EULISA се проведе в съответствие с правилата, които позволяват на трима членове да посещават агенция, попадаща под отговорност на Комисията, на всеки две години извън нормалната квота за мисии. Тази мисия беше третото посещение в централата на Агенцията, след като тя стана оперативна през декември 2012 г. и първото такова, след като мандата ѝ бе разширен в края на 2018 г. Програмата на Мисията се съсредоточи върху прилагането на преработения Регламент за установяване работата по управлението на ШИС-2, ВИС, Евродак, състоянието във връзка с прилагането на новите системи, които са под отговорност на Агенцията, ETIAS, ECRIS. Също така говорихме и за бъдещи предизвикателства. Обсъдихме всички въпроси, свързани с парламента, като изпълнение на Годишната работна програма, стратегическите приоритети, администрацията и бюджета на Агенцията. На втория ден от нашето посещение видяхме мащабните IT системи, които са управлявани от Агенцията и използвани от естонските власти. В тази връзка посетихме Сирене и видяхме системите в експлоатация – Бяхме на летището в Талин, за да видим как работят ШИС-2 и ВИС на граничния пункт. Видяхме и как оперира националната система за влизане и излизане на Естония. Основните изводи от мисията са следните. Можем да кажем, че трите информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието – ШИС-2, ВИС и Евродак, се управляват добре внедряване на новите системи напредва с постоянен ритъм. Агенцията е изградила своята роля за осигуряване на ефективността на системите. В този смисъл я призоваваме да поддържа разработените високи професионални стандарти и да продължава да прилага регулаторната рамка по безспорен начин. Важно е да се подчертае стратегическото значение на мащабните IT системи, управлявани от EULISA в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Приветстваме разрастващата роля на Агенцията, която тя придоби благодарение на добрата репутация, която се спечели в последните години. Също така трябва да отбележим големия брой бъдещи проекти, които могат да бъдат поверени на Агенцията и да подчертаем, че всяко разширяване на задачите трябва да бъде придружавано от съответното увеличаване на човешките и финансови средства. И за финал приветстваме подкрепата, оказвана на Агенцията от правителството на Естония. Призоваваме страната да продължава да оказва максимална подкрепа на Агенцията и по този начин на работата на тези важни информационни системи. А сега ще дам думата и на други колеги, ако искат да вземат отношение по този въпрос тази точка. Не виждам. Mrs. Keller, please. Oui, merci beaucoup, Monsieur le, le Président. Благодаря, господин председател. Може би само да напомня, че е, комисия Либе направи е, посещение е, на така, ще има посещение, т.е. в Страсбург, в съответния оперативен център. Т.е. ще посетиме основните седалища на Еолиса – и да си да видим и така техническите възможности, за да си дадем сметка за проекта на тази е, структура е, за тези е, данни, както казахте, господин председател, които се разработват и в Еолиса и дават по-добри познания за мигрантските потоци. Благодаря ви. Не виждам други изказвания. Окей. Е, ще направим прекъсване до 10 часа, когато ще започне следващата точка. Благодаря Ви. Okay, let's start. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Уважаеми колеги, нашия дневен ред следваща точка е предложението по създаването на Европейската прокуратура – Въпросът ще бъде обсъден в сътрудничество с нашите колеги от КОНТ. Бих искал да приветствам председателя на КОНТ госпожа Холмайер. Както знаете, създаването на Европейската прокуратура се основава на Регламент 2017-1939 от 12 октомври 2017 година за прилагане на засиленото сътрудничество при създаването на Европейската прокуратура и на член 86 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Тя ще бъде отговорна за престъпленията, изброени в Директива 2017/1371 относно борбата с измамите във връзка с финансовите интереси на Съюза чрез наказателно право, транспонирано в техните национални закони. Това е инструмент за засилено сътрудничество, в който в момента участват 22 държави. За мен е удоволствие да приветствам европейския главен прокурор госпожа Кьовеши, която ще ни информира за практическото установяване на Европейската прокуратура. Госпожо Кьовеши, имате думата. Good morning. Thank you, Mr. Chairman. Добър ден. Благодаря, господин председател. Благодаря и за поканата и възможността да ви посетя днес. Минали, през ноември миналата година, когато поех поста си, първият ми въпрос беше какви, с какви ресурси разполагаме и е, от какви ресурси имаме, за да започне действие Европейската прокуратура до края на 20-та година. Обърнах се с искане за данни за да можем да оценим каква вероятната натовареност на прокуратурата през първата година. Двата параметра, които трябваше да се установят са делегираните прокурори, които ще работят в страните членки и броят на персонала в централния офис, които ще работят в Люксембург. Решението за бюджета не е чисто техническа дейност за разписване на един бюджет. Парламента ще вземе по този начин едно много пространно политическо решение, защото се взима решение не само за бюджет, а много по-важно решение относно основните принципи, по които ще действа прокуратурата. Нека да поясня защо. На базата на цялата информация, която получих до края на миналата година и като се има предвид и графика на бюджетната процедура, оцених предварителните нужди на е, прокуратурата за и 2021 година. Обърнах се към комисията с ясно послание. Ако е, е дори да липсва ключова информация за очакваното натварване на прокуратурата, ще трябва да действаме така или иначе. Ако започнем през, ако ще трябва да започнем през 2020, бюджета за 2020 трябва да бъде е, отворен отново и увеличен, а бюджета за 2021 да бъде съответно е, преразгледан. На 17 февруари е, ще се срещна с комисар Рейндерс – вече сме се срещали в дух на много добро сътрудничество, заедно с комисар Хан. С комисар Хан ще се срещна за пръв път. Едно нещо е ясно. Предварителните ми оценки е, всъщност е, превръщат е, финансовата рамка, която бе е, разписана за регламента за прокуратурата, в е, практически неизползваема. Предполагаше се, че е, ще започне с ресурси прокуратурата през 2020 и ще започне да действа в нормална скорост 23-та. И тогава ще извършва около 1000 разследвания. Но тези е, допускания се оказаха грешни. Първо, по принцип, прокуратурата не може да действа като регулаторна агенция, т.е. да започне от нула и постепенно да увеличава нивото на, заедост, на дейността си. Става дума за прокуратура. Трябва да се спазва принципа на законно, за е, наказателното право на съответните страни членки и основните права на е, тези, които са обект на разследване. Освен това, трябва да се подобри нивото на защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Е, целта е да се постигне едно постоянно ниво на разследователска и прокурорска дейност във всички участващи страни членки. И в момента мога само да кажа, че разминаванията са доста чувствителни. Трето, Въвеждането на дейността на прокуратурата в съответния национален съдебен режим не би следвало да намалява нивото на защита на финансовите интереси на ЕСА. Тоест, на практика, през първата година от дейността си, Европейската прокуратура трябва да може да работи поне по 2000 нови казуса – прокуратура ще, ще разследва е, част от тях и част от тях ще препрати към националните нива. От първия ден, е, в който започне дейността си, Европейската прокуратура трябва да може да се справи и с изостанали дела, които влизат в обхват на нейната дейност. Много консервативна оценка, според мен, е, че делегираните прокурори ще трябва да прегледат поне 3000 случая, за да рушат е, с кои да се заемат и кои да върнат обратно на Националната прокуратура – в рамките на срока, който се предвижда от регламента за Европейската прокуратура. Освен това, прокуратурата трябва да може и да се развива, за да допринася за допълнителна добавена стойност, което е целта и на нейното създаване. Уважаеми депутати, няма да можем да постигнем всичко това, с 22 и една четвърт делегирани е, прокурори, 22 е, европейски прокурори и 29 души персонал в е, централния офис, както се планира. Малко повече конкретика по отношение на броя на делегираните прокурори. Чувам го вече нееднократно и от някои страни членки и за моя изненада и от службите на комисията – Както се разбира, ще се очаква да бъде възможно а и ще се предпочита, като се има предвид бюджетните ограничения, да се дефинира капацитета на Европейската прокуратура в смисъл, че тя трябва да започне работа главно на, на базата на настоящите е, дела във всяка страна членка, която участва. И ако съответните дела не налагат работата на европейски делегиран прокурор, в напълно работно време, какво правиме? Приемаме ли да работиме само на временна база с делегирани прокурори. Аз съм прокурор от дълги години. Не съм наясно с една такава практика за една четвърт работа на прокурор. Тоест, как точно ще работи един делегиран прокурор? Сутринта ще работи е, по едно дело по директивата ПИФ и след това след обед ще работи по национално дело. Или ще прекрати пледуария в съда по дело КИФ, защото трябва, ПИФ, защото трябва да се яви на национално дело. Кой точно ще определя приоритетите и е, най-вече как ще се гарантира независимостта на прокурорите? За мен е ясно. Ако искаме да свършим сериозно работата, ако искаме Европейската прокуратура да има своята добавена стойност от първия момент, трябва да бъдем абсолютно независими. Трябва да започнем с делегирани прокурори на пълно работно време и то поне по двама от страна членка, което абсолютно отговаря и на регламента за Европейската прокуратура. Миналия декември говорих във вашата комисия и зададох същия въпрос, който зададох и на министрите на правосъдието същия ден – Искаме ли да имаме Европейска прокуратура, просто за да декларираме, че имаме такава, или искаме тази прокуратура да бъде една ефективно работеща институция? Напоследък са подадени доста интересни изменения в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност и те се движат в правилната посока Успокоявам се, че парламента ще ме подкрепи в искането прокуратурата да е ефективна и независима. Европейската прокуратура има много сериозно значение за европейските граждани. Те очакват това да бъде основният инструмент в защита на върховенството на закона. Започнах с визити във всички страни членки, които участват в прокуратурата и получавам много сериозна подкрепа за сериозно преразглеждане на бюджета трябва да има възможност да прокуратурата да подкрепя борбата срещу трансграничната е, престъпност, е, включително и да бъдем и с така отлични постижения за иземване на активи, придобити с престъпна дейност. Също започнахме е, едно проучване е, с Института КИЛ за световна економика, за да оцениме е, какъв е размера на трансграничните издамами с ДДС. Оценката е 30 до 60 милиарда годишно. Мисля, че определено си струва да инвестираме в Европейската прокуратура в такъв смисъл. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Кьовеш и госпожо Холмайер, имате думата. Благодаря ви, колега Радев. Обръщам се първо към вас, уважаема госпожо Кьовеши. Искам най-сърдечно да ви благодаря за енергичността, с която започнахте работа. Благодаря за тази ваша ангажираност. Тя още от сега е свидетелство за това, че сте в състояние да оправдаете високите очаквания на парламента, както и големите ни надежди. Вече от доста време насам немалко колеги отправят критики към първоначално предвидената структура на ЕПО. Ще се ограничат ресурсите за ОЛАФ и за Евроюст. И ще се отклонят средства за ЕПО. А тези две структури вече имат недостиг на финансиране. Отклоняват се средства от там, за да се изгради една структура, която също няма да има достатъчно финансиране. Няма логика в това, според мен. В комисиите Либе, Конт и Комисията по бюджети вече сме се опитвали да обсъждаме този въпрос с комисарите. Господин Оттингер пое ангажимент за това, в случай, че на ниво ЕПО възникнат потребности от финансиране, да се изготви коригиращ бюджет с цел повишаване на финансирането. Вече положихме големи усилия за известно увеличаване на бюджета, но това в никакъв случай не отговаря на потребностите на прокуратурата аз и мнозина други колеги ще продължим да работим категорично за предоставянето на достатъчно човешки ресурси на прокуратурата. Абсолютно недопустимо е, освен това, да работят делегирани прокурори на непълен работен ден. Такъв е и проблемът в Евроюст. Там също има такива прокурори, които работят на непълен работен ден, но поне те не поемат функции на национално равнище. Един подобен модел на непълен работен ден не е уместен. Ще се стигне също така и до намаление на ниво държави членки. И така ще отстъпим от това, което първоначално се опитвахме да постигнем на ниво ЕПО. Как може един прокурор в рамките на 2-3 часа да работи по проблеми с, например, ДДС по случаи от цялата своя държава. Невъзможно е това. Освен това, ЕПО не би трябвало да е агенция. ЕПО би трябвало да е самостоятелна институция и подобно на другите самостоятелни институции да има свой ред в бюджета. Не би следвало финансирането за ЕПО да се поставя в общия бюджет на комисията. Благодаря ви, че поехте ангажимент за работа по измамите с ДДС. Тези мерки може да се обвържат с мерките на ниво митници. Много е важно това, като се има предвид размерът на нанесените финансови щети. Това са трицифрени суми в размер от милиарди. А тук спорим за едноцифрени суми в милиарди. Понякога наистина се отчаивам. извинявайте. Не казах милиони, казах милиарди. Исках да кажа, че говорим, спорим за няколко милиона, а от разследванията ни ще проистече връщането на средства от порядъка на милиарди. Трябва да се направи съпоставка на това какво ще ни струват разследванията и какъв ще бъде размерът на средства, които ще възстановим в резултат от тях. И ще видим тогава, че разследванията си заслужават. Категорично ще ви подкрепим, госпожо Кьовеши. Сега предстои да се изкажат координаторите. В каква последователност е предвидено да се изкажат? Имате ли план? Първо ще се изкажат координаторите на Либе и след, след това тези от Контли или какво сте предвидили? Е, сега ще дам думата на членовете на Либе и Конт, които искат да вземат думата и да задават въпроси. Първо ще се изкажат координаторите на Либе, после координаторите на Конт. Моля Ви изказванията да бъдат в рамките на две минути, защото много хора искат да се изкажат. И започваме с координаторите на Либе. Господин Ленарц. Yes, thank, thank you very much and... Uh, благодаря ви. Много се радвам, че сте тук. Много е хубаво, че Европейската прокуратура набира скорост. Аз съм от Холандия. Ние първоначално не се присъединихме, но сега го направихме и много се радвам за това. Както и се каза, ние имаме нужда от Европейска прокуратура, която да е независима, да е силна, която да може да изпълнява резултати и да ни бъде полезна на практика, защото начина на разходване на европейските средства е много важен за доверието на гражданите към нас. Когато има измами, тогава те губят доверие и работата само на национално ниво като че ли се оказва недостатъчна. Имам следния въпрос. Евроюст ще актуализира своята система за управление на делата. Вие също казахте, че работите по управлението на делата. Може ли да работите заедно с Евроюст? Има ли някакъв механизъм, който да бъде полезен? и на едните, и на другите. И на второ място, неодавна в парламента водихме дебат за културните субсидии. Имаше голям скандал. Европейската комисия тогава заяви, това трябва да се разследва в самите държави членки. Европейската комисия няма правомощие. Искам да ви попитам дали Европейската прокуратура ще има такова правомощие в бъдеще и как ще реагирате, когато има измама или злоупотреба, например с културни субсидии в някои държавите членки в Европейския съюз. Благодаря ви и успех! Благодаря, госпожо Зипел. Благодаря, благодаря ви, госпожо Кьовеш и Аз съм съгласна с вас. Борбата с измамите е едно от най-важните неща за доверието на гражданите. Защото става дума първо за пари на дънакоплаците и на второ място за доверието. Ако тези правила се погазват на високи нива, защо тогава гражданите да ги спазват? Имам въпроси, които не знам дали желаете да адресирате сега, но тези прокурори, които са на непълен работен ден, звучат наистина доста нелепо. Нима някои държави членки нямат желание да се проведат тези разследвания? Или можем да кажем, че в много от нашите държави системите не са достатъчно добре подплатени с ресурс и се оказва, че е проблем броя на прокурорите – Отговорили ли са държавите членки, защо е решено прокурорите да са на непълен работен ден? Очевидно това едва ли ще проработи. Имам и други въпроси. Вие споменахте бройката на възможните разследвания. Аз не се съмнявам в нея. Ние сме запознати с много разследвания и от Олаф, но на каква основа казвате, че очаквате много повече дела от първоначално предвиденото? Благодаря, госпожо Интвелт. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо прокурор. Благодаря ви за откровеността. Мисля, че е много важно на тези първоначални етапи да е пределно ясно какво се случва, какво не е наред, защото вече виждаме да се оформя модел. И при Frontex и тук държавите членки казват имаме нужда, имаме нужда, трябва да го направим, а когато от тях се поиска участие, не се изпълняват ангажиментите. Същото виждаме и при прокуратурата. Като че ли някои държави членки искат Европейската прокуратура да се провали, може би от самото начало подкрепата не е достатъчна, може би и комисията не прави достатъчно, за да бъдете подкрепени, защото те трябва да се борят за вас, да излизат с бюджетни предложения. Интересно ми беше казаното от госпожа Холмайер е, по просто да е в друга част, друг раздел на бюджета. Вие цитирахте цифри, хиляди дела. Очевидно това е много. Какво би се случило, ако проблемът а, с вашия капацитет не намери бързо решение? Каква ще е съдбата на тези дела? И след това какъв е нашия лустови инструмент да накараме държавите членки да направят нещо, да ги попитаме веднъж с добро, два пъти с добро и ако нищо не стане, да предприемем нещо различно, може би бюджетна стачка – тъй като и те имат нужда от европейско финансиране. Според мен трябва да помислим за някои много строги мерки, ако държавите членки не поемат ангажимент много бързо. И ЕПО ще се провали. Благодаря за зелените. Благодаря. Говоря от името на членовете Либе в нашата група. Много ви благодаря за представенето. Очевидно Apple е има нужда да бъде подсилен, иначе няма никакъв смисъл. Ние искаме пълно изпълнение, пълна сигурност, пълно спазване на данъчните норми, целенасочени разследвания при доказани нередности. Не можем да приемем прокуратурата да не разполага с достатъчно служители или прокурори, както и Софи каза, трябва да намерим начин да се намерят средства да говорим с държавите членки. Така че вие да вършите тази толкова важна работа. Благодаря за иде. Госпожа Тардино, благодаря. Запознахме се с настоящото положение във връзка с установяването на прокуратурата. Според нашата група няма смисъл да се задават въпроси във връзка с оперативния аспект. В рамките на дългия процес, който доведе до създаването на прокуратурата, сме заявявали неведнъж, че създаването на този механизъм още повече ще урони суверенитета на държавите членки. Прокуратурата ще разполага с прекалено широки правомощия. Ще се меси в изключителни правомощия на държавите членки, каквито, каквото е наказателното право. Затова и гласувахме против отчредяването на този орган но не искам да се стига до недоразумения. Ние не сме против борбата срещу корупцията в Европейския съюз. Дори напротив, за нас е особено важно да се възбужда наказателно преследване по подобни деяния, да се защитават финансовите интереси на Европейския съюз. Но става дума за правомощия, които винаги са били в ръцете на държавите членки и са неделими от техния суверенитет. Затова трябва да вървим по-скоро по линията на по-тясно сътрудничество между държавите членки за по-активен обмен на информация между ресорните ведомства. Така ще се спази принципът на субсидиарност. Ако се създаде прокуратурата, този принцип ще се наруши, ще се похарчат и значителни средства от европейския бюджет. Това са публични средства, които може да бъдат заделени за други приоритети, като борбата срещу младежката безработица, изграждането на инфраструктура или подпомагането на прокуратурите. Освен това, по време на преговорите изразиха загрижености държави, които взеха решение да не участват в засиленото сътрудничество. Това говори за недостатъците на въпросния инструмент. Не може да не се обявим против него. Изказалите се до тук също изложиха структурните недостатъци на тази структура. Органът не е добре структуриран от гледна точка на функционирането си. Въпросът за това дали той ще се, работата му ще се увенчае с успех зависи и от това какви ресурси ще се заделят за него финансови и човешки. И това ни изпълва с още по-голямо недоверие във връзка с постигането на крайните му цели. Благодаря, господин Прокачини. Имате думата. Добро утро. Благодаря на главния европейски прокурор. Благодаря, че се отзова на поканата ни. Благодаря също и за ясното ви изложение. Благодаря за искреността, която проявихте. Рядко се проявява такава искреност в европейските институции. Не е тайна, че моята политическа група прояви въздържаност по отношение на учредяването на Общоевропейска прокуратура. Тази наша въздържаност проистича от това, че отстояваме принципа на субсидиарност. От друга страна, Регламентът за учредяване на Европейската прокуратура вече е в сила. Работи се по учредяването на Европейската прокуратура. Затова и не ми остава нищо друго, освен да изразя желанието си тази прокуратура да бъде учредена по възможно най-ефикасния начин и да разполага с инструментите необходими за функционирането й. В противен случай няма да има никакъв смисъл от работата й. Искам да задам следния въпрос. Ако не греша, през 2018 година председателят Юнкер – заяви, че ще е добре да се разширят правомощията на Европейската прокуратура, така че да обхващат и терористични деяния. като се имат предвид трудностите, на които се натъква към момента Европейската прокуратура по отношение на бюджета си, смятате ли, че компетентността ви трябва да обхваща и тези деяния. Не е ли утопична идеята за разширяване на правомощията ви? От името на Гуе. На Кунт. Пърс Томаш. <laughs> Thank you, Chairman. Thank you, Madam Chair. Thank you. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо прокурор. Това беше много хубаво изказване. Искам да задам въпрос за положението в държавите членки, както и вашата неутралност – защото в много от държавите членки виждаме, че има проблеми. Аз бях член на мисията на Конт в Словакия. Виждаме влиянието на мафията върху държавната структура, върху прокуратурата, върху разследванията на журналиста Ян Куцяк – Ясно беше, че всичко е преплетено. Разузнаването, полицията, съда, словашкия премьер и вице-премьер. Всичко това е наистина шокиращо. Как ще можете да докажете своята неутралност? Защото понякога наистина в държавите членки имаме огромно влияние, което се упражнява при разследванията на злоупотребите с европейски средства. Твърде дълго време не е имало такива успешни разследвания, защото никой не ги е искал години наред. След убийството на журналиста вече започнаха да разследват, но Моят въпрос ми се струва много важен. Аз наистина искам да знам какво искате да постигнете и как ще го постигнете с вашия екип. Благодаря ви. Колегата Чиничи. Грация, грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо Кавеши, за изложението ви. Благодаря ви за много ясното ви, прозрачно изложение. Изложихте наистина потребностите на прокуратурата с оглед започването на работата и както от гледна точка на човешките, така и от гледна точка на финансовите ресурси. Мисля, че трябва да ви подкрепим личният, семейният ми опит, опитът ми като юрист в Италия показват, че сътрудничеството е от основно значение при борбата срещу престъпността, най-вече организираната престъпност. Убедена съм поради това, че Европейската прокуратура ще изиграе решаваща роля в борбата и срещу трансграничната организирана престъпност. За жалост, подобни деяния все по-често се извършват на наша територия. Става дума за незаконни действия, като измама, изпиране на пари и корупция, които са за жалост в ощърп на финансовите интереси на Съюза. Затова и смятам, че Европейската прокуратура трябва да изиграе решаваща роля в борбата срещу тези деяния. Вие с право отново заявихте, че има необходимост от конкретни действия за предоставяне на ресурси, материални и под формата на човешки ресурси. Успяваме обаче да възстановим само 1% от финансовите щети, нанесени от страна на организираните престъпни групировки. Не смятате ли, че към момента са достатъчни законодателните инструменти, за да се поведе на общо европейско равнище борба срещу престъпността. Имам предвид най-вече директивата за използването на финансова информация, която бе одобрена по време на миналия мандат. Смятате ли, че този законодателен акт е адекватен, че е достатъчен или че са необходими допълнителни законодателни актове? Thank you. Миси Строгаро, the... Благодаря, госпожа Строгаро. Благодаря ви. Благодаря и на госпожа прокурора. Имам два въпроса. Единият е към вас. Разполагате ли с повече информация? Например, какво е положението при системата за управление на делата? От какво точно имате нужда, ако може с цифри? Има ли други отдели, които трябва да получат повече служители? Този вид информация ще ни помогне да разберем всички нужди на институцията. И вторият въпрос е към Европейската комисия, която трябва да е някъде в залата – какъв е крайният срок за намиране на решение по отношение на бюджета на Европейската прокуратура? Според мен това не е въпрос на дебат. Ние сме в една много сложна ситуация и няма как да имаме една функционираща институция, ако не се отнесем сериозно. Има много голяма нужда бюджета драматично да се промени. Въпросът ми е до кога вече ще знаем какво точно е необходимо за новия бюджет на ЕПО. Да ни се каже колко седмици, преди всичко да стане ясно. И кога ще започнем да обсъждаме комисията и държавите членки заедно с нас да обсъждаме бюджета и неговата корекция. Благодаря. Госпожа фон Крамон Телбадел. Благодаря ви. Доверието, с което се ползват европейските институции, ще зависи и от функционирането на Европейската прокуратура – Немалко държави членки дадоха отпор на идеята за създаването на тази прокуратура. Противопоставиха се на решението за вашето назначаване. В крайна сметка постигнахме обаче значителен успех. Сега тези държави членки се опитват да намерят други начини за осуетяването на работата на прокуратурата, например чрез командироването на прокуратури на непълен работен ден. Това е абсолютно недопустимо. Затова и парламентът трябва да изиграе решаваща роля тук, да се погрижи за това прокуратурата да разполага с достатъчно човешки ресурси. Съгласна съм с госпожа Холмайер, че не бива това да става обаче за сметка на други европейски структури, като ОЛАФ, например. Станахме свидетели на Брексит, предстои да се повиши също така ДДС, т.е. вероятно е в бъдеще да има повече измами с ДДС. В бъдеще тези агенции ще се нуждаят от повече персонал и не могат да заделят повече от това, което вече са заделили за ЕПО. Не бива в крайна сметка да се стигне до игра с нулева сума. Не бива да се ощетяват за сметка на прокуратурата вече действащи агенции. Казахте, че деянията, срещу които ще се борите, измамите с ДДС, водят до щети за Съюза в размер между 30 и 60 милиарда евро. В какъв размер ще са измамите според вас с ДДС в резултат от Брексит. Друго явление, срещу което се борим е злоупотребата с финансирането по линия на ОСП и по структурните фондове. Някои държави членки категорично не искат да откликнат на искането ни да командироват повече прокурори. И не съвпада ли това с техните финансови интереси по линия на ОСП и по линия на структурните фондове. Как може парламентът да се намеси по-категорично по отношение на тези държави? Какво въздействие можем да им окажем? Не би ли следвало да се възползваме от бюджета си като инструмент, да спрем някои видове финансиране за тях. Според нас в никакъв случай не бива да се допуска командироването на прокурори на непълен работен ден. Трябва да разполагате с адекватни човешки ресурси. Сега едва започвате дейността си. Не е ясно каква ще е натовареността ви реално, но трябва да започнете да работите ефикасно, за да сте и в състояние по-нататък да се справите с всички образувани производства. За идентичност и демокрация никой. Гуе? Окей. Сега давам думата на госпожа Кьовеше да отговори на първия кръг от въпроси на координаторите. So first of all, thank you very much. На първо място много благодаря на всички за силната подкрепа за създаването на Европейската прокуратура. Благодаря за насърчителните думи. Ще се опитам да отговоря много накратко по всички въпроси. Ако правилно разбрах, първият въпрос беше свързан а, с нашето сътрудничество с Евроюст. Ние вече сме в контакт с председателя на Евроюз, няколко пъти сме се срещали и планираме да имаме подробен работен механизъм за съвместна работа на техническо ниво. Но всички работни механизми трябва да бъдат одобрени от колегиума, с който все още не разполагаме колегиум на европейските прокурори. След като бъдат назначени прокурорите, ще имаме такъв колегиум и ще можем да одобрим работните механизми, особено тези с Евроюст. За нас те са много важни, защото имат богат опит в международното сътрудничество. Трябва да работим и с Олов, Европол и всички останали европейски институции. Разбира се, аз не мога сама да определя, това трябва да се одобри от колегиума. По въпроса как ще разследваме селско-стопанските фондове. По същия начин Единствено след създаването на прокуратурата ще можем да започнем да говорим за разследванията. Прокурорите на непълен работен ден, както и аз казах, не мога да си представя как те точно ще работят, особено с тази добавена четвъртинка, но Отговорът ми е ясен. Ние имаме нужда от независимост, ефикасност и отговорност. Можем да набележим пределно ясни приоритети и да работим ефективно. Надявам се в края на преговорите, които вече сме започнали с всички държави членки, те да се съгласят – прокурорите да са на пълен работен ден. Това ще е много важно. По оценката на съдебната практика мога да кажа, че цифрите, които цитирах, почиват на обективни критерии и на отговорите от държавите членки – що се отнася до заведени дела през последните 4 години в съответните държави членки. Аз анализирах получените отговори и изчислих, че още от първия ден Европейската прокуратура ще получи около 3000 дела. Освен това, всяка година делата, които постъпват в прокурорските отдели са приблизително по 2000 на година. Аз очаквам да получим допълнително 2000. Има и държави членки, които не изпратиха съответната статистика, така че анализът ми е непълен – но те искаха да направят по-подробен анализ и също така да установят доколко тези дела са в нашата юрисдикция. По отношение на това какво ще се случи, ако не се решат проблемите с служителите и бюджета, отговорът ми е, ние не можем да започнем работа, защото възниква огромна опасност. Предполага се тази година да започнем с 29 служители, 22 европейски прокурори и 32 и една четвърт делегирани европейски прокурори. В централното звено в Люксембург вече имахме изпратени служители, които да работят по ИКТ. Има и други бюджетни проблеми. Ние имаме нужда от тези служители за оперативната работа на практика остават само четирима от всички служители. Много е трудно да се регистрират и да се обработят 3000 дела са само четирима служители. Ако разбрах правилно, имаше и въпрос за юрисдикцията при престъпленията, свързани с тероризъм. Твърде рано е да се говори по тази тема. Каза го и през декември на заседанието на комисията Либе. Нека видим как ще проработи прокуратурата и след това ще се прецени, но това няма да е мое решение дали да се разшири юрисдикцията ни. А по отношение на въпроса на Конт, как ще гарантираме своята неутралност при разследванията в държавите членки, ще кажа, че независимостта на прокурорите в ЕПО се гарантира от регламента. Много е важно. Европейската прокуратура ще бъде независима. Всъщност, в самия регламент в организацията на ЕПО се съдържа и гаранцията – Имаме различни прокурори от различни държави членки, което означава, че ще се гарантира независимост при разследванията, защото те ще се водят от европейски делегирани прокурори. Ще се извършва наблюдение от постоянната камера и ние също така можем да гарантираме независимостта и неутралността, като заедно с колегиума определим обективните критерии за разпределение на делата. Попитахте дали има достатъчно инструменти да се борим с този вид престъпност. Струва ми се, че за момента е важно да сме сигурни, че всички вече налични инструменти се използват. Ние трябва да прилагаме всички тях. Твърде рано е да се каже дали имаме нужда от други инструменти. И не е моя работа да кажа дали трябва да има и други законодателни инструменти. Имаше и въпрос за това къде са ни нужни повече средства, повече пари. Аз приключих първоначалния предварителен анализ, но работата е трудна, тъй като все още нямаме колегиум. А трябваше да изпратим предложение по бюджета. Аз изпратих писмо до комисарите, представих предварителната оценка пред комисията и сега комисията трябва да направи предложение за бюджета, след което Европейския парламент и съвет трябва да вземат решение. А за вредите от ДДС измамите Мога да цитирам проучването на института от Кил. Те са анализирали разликите при наредностите между износа и вноса при е, двустранната търговия в ЕС. Установили се, че има големи разлики, като загубите са 30 до 60 милиарда евро – не знам как ще повлияе Брекзит. Мога само да кажа, че Това е проблем очевидно при всички държави. Членки показва проучванията. Проучването няма конкретно посочени държави, които сме очаквали. Благодаря. Благодаря втория кръг въпроси. Списъкът е дълъг. Ще помоля колегите да се изказват в рамките на минута, ако е възможно, и след това ще дадем и думата на представителите на Европейската комисия. Госпожо Йончева, имате думата. Благодаря, госпожо Ковешни, за цялата предоставена информация. Благодаря и за огромната решителност да постигнете резултати, независимо от бюджета, както казахте. Работата на Европейската прокуратура ще зависи до известна степен и от това как ще си сътрудничи тя с националните органи. Как е, ще осъществите реално независимостта на делегираните европейски прокурори? как ще успеете да провеждате независими разследвания в случаи, когато са намесени е, ръководители или служители от най-високи нива. А що се отнася до сътрудничеството ви с е, Европол, какви, каква подкрепа си представяте за бъдещата ви дейност е, и разследвания? Thank you. Благодаря. Госпожо Ковеши, нека да кажа следното. Освен измамите с ДДС, има оценки, че е, милиарди губиме от тях, но също така милиарди губим и от а, публичните търгове и от а, корупцията. Значи става дума за стотици милиарди щети за националните бюджети и, бюджетите на Евро... и бюджета на Европейския съюз. Вие сте най-подходящия човек за да оглавите е Европейската прокуратура. Имате отличен опит в своята родна страна и не бива да пропускаме възможността, защото с малко пари ще можем да върнем милиарди в европейския бюджет. Ние сме длъжни просто да ви подкрепим. Благодаря. Thank you. Мис Келър. Мис Келър. Благодаря. Госпожо е, прокурор, е, главен европейски прокурор, е, вие имате, както казаха и всички колеги, пълната ни подкрепа за вашата мисия. Тя се очаква от всички европейци, които считат, че борбата с измамите и всички форми на корупция са техен, техен основна загриженост – Надяваме се, че ще постигнете успехи във вашата мисия. Благодаря на госпожа Холмайер, която отговаря за бюджета, за готовността и да търси повече е, средства, защото, както и тя каза, с няколко милиона ще могат да се възвърнат десетки, да не кажем стотици милиарди. Благодаря за подкрепата и мога да кажа, че ще се радвате на голяма подкрепа и от нас, госпожо Холмайер. Два въпроса. Сътрудничеството с страните членки. Очаквате ли, имате ли конкретни очаквания, желания за вашата организация? И има ли е, възможност в момента на създаването на прокуратурата, на създаването на методологията, има ли място за диалог е, с е, комисията и страните членки, така че да запазите вашата независимост? Благодаря. Госпожа Ксия. Thank you, prosecutor. Thank you very much for being here with us. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие тук, госпожо главен прокурор. Благодаря и за свършената работа и в предходната ви функция и е, сега при създаването на Европейската прокуратура. Борбата с корупцията трябва да е наша обща цел и ние трябва да направим всичко възможно вие да имате съответните ресурси, за да си свършите работата. Два въпроса имам. Първо, Считате ли е, тези цифри, които повестихте, че е възможно да бъдат оповестени публично? И кои страни се въздържат да помагат на прокуратурата, кои страни са залети от твърде много дела. Мисля, че за обществото е полезно да знае това. Второ, представяте ли си дали Европейската прокуратура може да има своята роля в механизма за върховенство на закона, който се предвижда за създаване с следващия бюджет? А, очаквате ли също да се присъединят допълнително страни към Европейската прокуратура? В Унгария събрахме 80 хиляди е, подписа в подкрепа за присъединяването, т.е. има публична подкрепа за това да бъдем членове, независимо от дейността на правителството. Господин Синичка, благодаря. Благодаря за присъствието ви тук, госпожо Кевеши. Присъединявам се към възхищението на всички колеги към вашата разчителност. Благодаря, че толкова настоятелно искате прокуратурата да е ефективна и независима. Моите въпроси са свързани с сътрудничеството с страните членки, които не са се присъединили към прокуратурата към момента. Как точно работите с тези правителства? Защото дали това е парадоксално или не, в края на краищата, именно страните, които не са се присъединили към прокуратурата, имат проблеми и с върховенството на закона. Може ли да коментирате в този контекст? В края на краищата, е, като говорим за условия при отпускане на европейски средства, може би трябва да помислиме и за някакво условие за сътрудничество с Европейската прокуратура. Господин Чилдаро. Благодаря. Благодаря за това, че сте тук и за готовността за борба с корупцията. Това явление трябва да бъде унищожено и трябва да се борим по-ефикасно. Аз ще подам изменения, за да може да има повече възможности за борба с корупцията. Смятате ли, че вашата дейност може да се е, разшири е, за, към е, престъпленията за трафик с хора трансграничен. А, може би, освен това, би следвало да има, може би, повече прокурори за някои конкретни страни и части от страните. Как смятате, че ще можете да преодолеете и предубежденията. Какви идеи, как, как ще се разпределят и, иззетите изетите суми, възстановените суми. Те не трябва да се хвърлят и така на вятъра, да отидат за образование и други. Благодаря. Господин Ронай. Благодаря. Сърдечно ви приветствам с добре дошла, госпожо Европейски главен прокурор. Вашата енергичност, вашата ангажираност за нас са повод за голяма надежда. Повод за голяма надежда са те в държавите, засегнати от корупцията. Можем най-ефикасно да защитим финансовите интереси на Съюза, ако европейското финансиране се обвърже с спазването на принципа на върховенство на закона. От това проистича и връзка с работата на Европейската прокуратура. Както каза госпожа Че, борбата срещу корупцията в Унгария се води на централно равнище. Едни от най-богатите унгарци са в приятелския кръг на министър-председателя ни. Някои от тях са и негови близки роднини – Корупцията засяга целия Европейски съюз, но как можем да предприемем действия в онези държави, където има корупция по най-високите етажи на властта. В онези държави, които не са мотивирани да подпомогнат Европейската прокуратура, а само осуетяват работата й. Сега думата има представителят на комисията. Благодаря. В структурния диалог с парламентарната комисия Ливе, комисар Рейндерс говори за необходимостта Европейската прокуратура да започне да действа тази година. Как ще коментирате? Госпожа Холмайер, нека бъда честна. Комисията доста лаконично, меко казано, се изказа. Това беше провокация от ваша страна. Очаквам от комисията изявление. Наистина съм разгневена в момента. Не е това изявление от името на комисията. Искам да чуя от комисията изявление, в което ясно да заяви, че няма да приеме назначаването на прокурори на непълен работен ден. Очаквам и изявление, в което да заявите от точно колко щатни бройки се нуждае Европейската прокуратура. Абсолютно неуместно беше изказването, което направихте току-що specifically in charge of this file as a... Аз не отговарям за това досие. Както го каза госпожа главния прокурор, на политическо ниво се провеждат дискусии. За момента аз лично не мога да кажа нищо повече. Призовавам представителите на Европейската комисия, ако в момента не могат да отговорят, в най-кратки срокове да представят писмено информация по исканите въпроси. И сега давам думата на госпожа Кьовеше. Заповядайте. So, thank you for your questions. Благодаря за зададените въпроси. Както казах, независимостта на Европейската прокуратура и прокурорите и делегираните прокурори свързани с останалите институции, то национални или международни, се гарантира от регламента. Също така ще има един постоянен състав на прокуратурата, където ще има по трима прокурори от три различни страни. Заедно с колегиума съм убедена, че ще бъде е, прието и решение за обективните критерии за това дали ще се поемат е, казусите от прокуратурата или ще се, Европейската прокуратура или ще се връщат на национално ниво. За Европол започнахме вече първите си контакти. Надявам се, че в началото на март ще посетя Хага, ще се срещна с председателите на Европол и Евроюст – и е, заедно с моят е, малък екип, с който разполагам в момента, ще започнем разговори на техническо ниво. Както казах, в края на кращата колегиумът ще е този, който ще реши е, за подробностите по сътрудничеството. Моята задача е да осъществявам едно тясно сътрудничество, но колегиумът решава всичко. А, взаимоотношенията с страните членки. Започнах през януари консултации с а, участващите в прокуратурата страни членки. 22 са те на брой. Още не съм приключила с посещенията на всички тях. Опитвам се а, всяка седмица да посетя две или три страни. Три са очакванията ми от консултациите първо да видим как се изпълнява директивата ПИФ, второ какви мерки е предприела всяка страна членка за приемане, и адаптиране на регламента за Европейската прокуратура и съответните разпоредби на национално ниво и накрая броят на делегираните прокурори, защото аз трябва да установя след консултацията какъв ще е техния брой за всяка страна членка. Надявам се всички страни членки да се съгласат с факта, че за да се осигури независимостта на европейските делегирани по прокурори е, е добре те да работят на пълно работно време и стандартите да са едни и същи във всички страни членки, а не да има разлика. Примерно за това как ще функционира, какъв ще е статута на делегираните прокурори. И що се отнася до пред предварителните ми оценки за това колко, какъв бюджет и персонал ще ни е необходим, аз се консултирах с експертна група. Обсъдихме е, оценките и предложенията си в тази експертна група пред, с представители от всяка, на експерти от всяка страна членка на Европейската прокуратура. Не мога да кажа, че има. Не мога да цитирам страните, които се въздържат или не са твърде ентусиазирани по отношение на Европейската прокуратура. Още не е ясен броя на делегираните прокурори. Не е ясно има ли страни, които не искат да имат такъв прокурор на пълен работен ден. Консултациите още не са приключили, затова не смятам, че е справедливо да се коментира сега. Не е пълна картината. Не мога и да коментирам за това какво е разминаването в броя на случаите и делата във всяка отделна страна. Членка имам статистика но ще е, мога да осмисля причините за тези е, разлики едва след като е, Европейската прокуратура започне да работи. А каква ще е ролята на прокуратурата в новия механизъм за върховенство на закона? Мисля, че законодателството казва много ясно в регламента. Нашата работа е да разследваме е, дела по наказателно право в рамките на нашите правомощия, така че не мога да коментирам. Какви ще са ни взаимоотношенията с страните членки, които не участват в прокуратурата? Както казах, започнах консултации с членовете на прокуратурата и след като приключа с тях, Очаквам да започне и много конструктивен диалог с страните членки, които не участват в прокуратурата, да търсиме начини за сътрудничество, включително и с тях, и с трети страни. А що се отнася до разследвания в страните членки, които не участват в прокуратурата, трябва да се възползваме от наличните законодателни инструменти. Нашият румънски депутат е, е, ми зададе въпрос на румънски. Ако ми позволите, ще му отговоря на румънски. Що се отнася до трафика на хора, и е, за разширяването на е, правомощията на Европейската е, прокуратура към този вид престъпления, още е твърде рано да се мисли за разширяване на нашите правомощия. В края на краищата това е решение на съзаконодателите. Ако те решат, че трябва да се разширят а, за прокурорите от всяка страна членка, като се има предвид а, консултациите, ние ще сме наясно с броя на делегираните прокурори от всяка страна членка след консултациите. Опитваме се да формулираме не само статистически критерии, но и достатъчно смислово определящи. Що се отнася до разпределяне на иззетите средства. Е, надявам се ние е, да бъдем и водещи и да даваме пример за това как да се разпределят тези средства, да имаме един единен подход, да има и достатъчно бърз обмен на информация между нас и страните членки, които участват а пък е, съответно се надяваме и възстановените средства да, да бъдат е, по-големи. Не представихте. А, е, сега госпожа Си поиска за думата за една минута. I just wanted to comment on the pre- Искам само да коментирам а, изказването на комисията нека в един момент тук да се появяват лицата, които отговарят за Европейската прокуратура при вас. Това ще ни помогне много. Госпожа Холмайер, нека първо благодаря на вас, госпожо Кьовеши. Думите ви са свидетелство за това колко ангажирано работите и че заедно с екипа си наистина полагате усилия да поставите на добра основа работата на Европейската прокуратура, въпреки неизгодната си стартова позиция. Бихме искали да узнаем от вас в кои области се нуждаете конкретно от подкрепа от наша страна, не по отношение на същинската ви дейност, а по отношение на проблемите, на които се натъквате, с какво могат конкретно да ви подкрепят колегите и от двете ресорни комисии. както в, в двете водещи комисии, в Комисията по бюджетен контрол. Пожелавам ви всичко най-добро по време на работата ви. Наистина трябва да ви отдадем дължимото можете да разчитате на нашата подкрепа. Госпожа фон Крамер поиска думата. Имаме още време. Заповядайте. Искам само да ви пожелая успех в работата ви и с господин Хан. Той всъщност е отрешаващо значение за отпускането на по-висок бюджет за Европейската прокуратура. До момента господин Хан не е предприел никакви действия, не е взел отношение по исканията ви. Сега, според мен, е моментът той да поеме ангажимент и за финансирането на прокуратурата. Госпожа Холмайер, комисар Хан все още не е имал възможност да вземе отношение, честно казано. Госпожа Кевеши първо трябваше да направи разчет на необходимите щатни бройки. В момента разполагаме с този разчет да се надяваме, че ангажимента, който пое господин Оттингер за изготвянето на коригиращ бюджет, ще бъде изпълнен. Да се надяваме, че ще можем да убедим неговите приемници да приемат такъв бюджет. Благодаря ви, госпожо Кевеши. Това е списъкът с въпросите, които искам да ви поставя. Не е задължително да ни предоставяте отговора си незабавно. Ако имате нужда от подкрепа, моля да се свържете с нас. Ще искаме в бъдеще да узнаем от вас и доколко са активни държавите членки, доколко проявяват готовност да ви сътрудничат. Опитът ни в Комисията по бюджетен контрол показва, че нерядко Олаф излиза с препоръки за образуване на разследване, но прокуратурите или не са можели, или не им е била дадена възможността да се намесят. Доколко държавите членки са готови да си сътрудничат с вас, когато действително сте на мнение, че трябва да се образува разследване? Това ще искаме да узнаем от вас в бъдеще. Надявам се, че държавите членки в бъдеще ще си сътрудничат с вас активно и в дух на градивност. И че в резултат от това сътрудничество ще се ограничи мащабът на трансграничната организирана престъпност в ущърп на финансовите интереси на Съюза. Благодаря ви, че ни отделихте от времето си днес. Госпожа Интфелд, благодаря. Всички ние сме много загрижени след всичко, което чухме днес. Много съм и раздразнена, освен това, тъй като постоянно се водят тези дискусии. Бюрата и координаторите и на двете комисии, според мен, през идните дни трябва да поговорят за това с какви инструменти за въздействие разполагаме. Можем да се обърнем с любезна молба към комисията и съвета, разбира се, но не мисля, че те ще реагират. Затова координаторите и бюрата и на двете комисии трябва да помислят за възможностите ни за въздействие. И е, изчерпателна дискусия. Госпожо Кьовеше, видяхте, че имате подкрепата на членовете на Европейския парламент и за бъдеще за всеки проблем, който възникне при Вашата работа, Вие можете да разчитате на подкрепа от наша страна. Благодаря Ви още веднъж за изчерпателната информация. и С това закривам дискусията по тази точка. Bien, nos falta un punto para terminar la sesión de hoy. Vamos a pasar al sexto punto. Queridos colegas. Уважаеми колеги, надявам се, че сте заели местата си. Bien, Следващата точка в дневния ред е доклада на Комисията по институционалните преговори относно законодателното предложение за създаването на фонд за вътрешна сигурност в рамките на МФР. Госпожа Халмайре, докладчик, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ти, Майте. Уважаеми колеги, честно казано, Обръщам се и към присъстващите тук колеги докладчици в Сянка. Няма какво толкова да докладвам. Това означава, че не е постигнат напредък. Защо? Нека първо изразя голямото си очудване от това, че в съвета се разпространява слухът, че ние от Европейския парламент не желаем да преговаряме. Но председателството на съвета, нито по време на председателството на Финландия, нито по време на председателството на Харватия, разполагаше с мандат за водене на преговори. Опитахме се да започнем тристранните разговори на техническо ниво, но по време на тези разговори се заявяват неща, които така или иначе знаем Цитират се основните факти. Но когато се опитваме да преговаряме, отговорът обикновено е да, интересна е информацията, която ни дадохте, но нямаме мандат за водене на преговори. И това достига кулминацията си тогава, когато съветът и парламентът биха били готови да постигнат компромис и се намесва комисията – Разбира се, комисията има право да задава въпроси, но тя не може да се меси в преговорите и да се опитва изцяло да се налага със своите идеи. Аз в качеството си на водеща преговорите от името на парламента трябва да отстоявам нашата позиция, така както сме я договорили. Не мога да откликна на всички желания Има известни проблеми на ниво съвет, тъй като се основават на различна култура разузнавателните органи в държавите членки, спецслужбите там. За това и заявих спрямо съвета, че може да се намери по-различна формулировка. Не културата на спецслужбите, а нещо по-ограничително. До момента обаче съветът не е излязал с предложение. Освен това, решихме да има финансиране по Фонда за вътрешна сигурност за ресорните агенции на Европейския съюз за целите на оперативната дейност. Комисията е против това предложение, съветът потенциално би бил готов да го приеме. Ако комисията е против, но съветът и парламентът не биха имали нищо против, то бих казала, че трябва да постигнем съгласие. Комисията просто трябва да приеме крайното решение предвиждане на горен таван за финансирането по проекти за трети страни. Тук съветът има силни съмнения. Ние излязохме освен това с предложение за управлението при кризи и съветът и комисията биха искали това предложение да се осъществи в рамките на новия инструмент за гражданска защита но има разлика между гражданската защита и терористичните актове. При терористични актове и с оглед на сигурността трябва да има бързо и ясно определено сътрудничество. Имаше необходимост от управление при кризисна ситуация, например вече в Белгия, във Франция, в Германия, в Берлин – тук трябва да има възможности за съфинансиране на необходимите при такива ситуации действия. По въпроса за киберпрестъпността и киберсигурността, тук бяха обсъдени съществени въпроси. По време на триалога на техническо ниво ще изложим на комисията много солидни аргументи за необходимостта от действия в тези области. Всъщност изложихме ги вече пред комисията. Комисията не се вслуша в тях, въпреки че съветът бе склонен да ги приеме. Мисля, че и в борбата срещу киберпрестъпността трябва да се вземе предвид и защитата на гражданите. До момента в тази област не се освояваха средства с скоростта, с която искаше да се освояват парламентът. Има и проблеми от хоризонтално естество, които до момента не успяхме да решим. Понякога комисията настоява за повече хоризонтални действия от нас. Аз трябва да спазвам пък от своя страна мандата, предоставен ми от парламента и от комисията Либе. Не мога самоволно да се отклонявам от този мандат. Ако вие смятате, че определени области трябва да бъдат изключени, то това ще е позицията, която ще отстоявам и аз. Поради това и не постигнахме особен напредък по хоризонталните разпоредби. Четири тристранни разговора бяха проведени вече на тази тема, в които участваха тримата докладчици, сътрудниците на съответните секретариати и екипът на комисията. Постигнахме напредък по време на тези триалози по доклада за задължението за прозрачност. Но, меко казано, до момента не работим с особено бързи темпове по хоризонталните разпоредби. Затова се и питам дали има смисъл изобщо от тези триалози на техническо ниво, при положение, че на политическо ниво все още не сме постигнали никакъв напредък Трябва да се обвърже този въпрос и с инструмента за управлението на граници и на визите, както и с фонда за убежище, миграция и интеграция. Би следвало да се обърнем с писменно становище към съвета. Няма никакъв смисъл да се работи толкова бавно. Вече съм била свидетел на подобни разговори, в които просто излагаме позицията си и председателството казва да, чудесно, не знаехме, че ви е такава позицията, преминаваме след това към следващата точка, излагаме позицията си, реакцията е същата. И то при положение, че сме изложили позицията си вече спрямо предходното председателство. И това, действително, честно казано, е малко скучно. Скучно е и за самите сътрудници. Затова и ще се опитам да се свържа с председателството. Искам да ги попитам дали изобщо имат някаква идея за това как може да се постигне напредък в бъдеще. Към момента не сме в състояние да постигнем напредък. Повтаряме се до безкрайност и не постигаме реален напредък по нито един въпрос. Малко е обезверяващо това за мен в качеството ми на докладчик, но не мога нищо да направя в момента, тъй като съветът не е особено подготвен, комисията също не е особено склонна да ни подкрепи. Затова и в момента се натъкваме на известни трудности. Ще поговоря с колегата Файон, както и с колегата докладчик за инструмента за управлението на границите, да се надяваме, че ще успеем да убедим съвета в един момент да определи мандата си. Благодаря на докладчиците в сянка за проявеното търпение. За съжаление в момента нищо не мога да направя. Не мога да се наложа дори и за постигането на напредък по техническите разговори. Разбира се, вие пред предавате това, което се е случило и имате нужда от нашето мнение. Вие сте натрупала опит, така че всичко, което искате да ни кажете е много интересно. И колегите могат да вземат отношение по съвсем конкретни елементи, както и политическата страна. От докладчиците в сянка само господин Ромео Франц се поискал думата – ако няма други от докладчиците в сянка, ще дадем думата и на останалите. Господин Кофот също иска думата. Заповядайте, господин Франц. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, с ужас установих, че Вчера, по време на преговорите на техническо ниво, предложението за обучение на полицейските служители за мерки за борба срещу расизма е било заличено от предложението. Сега се опоменава само бегло. Расизмът е все по-ширещо се явление в обществата ни. Затова сме и задължени на политическо и на институционално равнище да се възползваме от всички възможности за борба срещу расизма. Госпожо Холмайер, скъпа Моника, най-вече с оглед на случилото се вчера в Тюринген и като се има предвид, че отбелязахме и годишнината от освобождаването на нацистските лагери миналата седмица, на тези действия трябва да се гледа като на нещо съществено. Не бива те да се омалуважават. В Харватия по границите пък полица, полицията употребява сила срещу мигрантите. Би трябвало поради това полицейските служители да бъдат обучени насърчавани на мерки за борба срещу расизма. За това ви моля отново да включите това предложение в текста. Благодаря, господин Кофот. for det, formand, og øh, allerførst tak til... Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа Холмайер за доклада. Много добре свършена работа. Няма никакво съмнение, че има заплахи. Виждаме терористичните атентати, радикализацията. Посяга се на граждани, на молове, на търговски центрове. Със сигурност е, никога няма да стигнем до възможно най-доброто решение за абсолютно всички, но дори да няма пълно съгласие, трябва да има добри инициативи и за това трябва да приветстваме сегашната инициатива и Фонда за вътрешна сигурност или ФВС. По отношение на третите страни, трябва да ги използваме в борбата с заплахите – според някои е необходимо тези страни да бъдат наказани, защото те се изнасят проблемите към нашите страни. Вярно е, че понякога миграцията се използва като оръжие срещу тези страни. Знаем анализа 2014 до 2020 година, но аз ви поздравявам, госпожо докладчик – Знаете, че този инструмент засяга до някъде и визовата политика и политиката за външните граници. Абсолютно ясно е, че засиления контрол по външните граници, както и ефикасното издаване на визи са много важни за нас. Затова и фондът е важен. Вие подчертавате Е, значимостта на делегацията. Това наистина е така, за да има сигурност. Благодаря. Преминаваме към останалите колеги. Заповядайте. You, Благодаря, погрешно сте ме разбрала, госпожо председател. Не съм поискала думата. Да, очевидно не съм ви разбрала правилно. Аз съм късогледа, казва председателката, и затова не ви виждам добре. Заповядайте. Благодаря ви. Създаването на ФВС със сигурност е един от приоритетите на НП. Както и докладчика каза, Ние трябва да се борим. Аз ще направя всичко възможно при бъдещия бюджет тази позиция да бъде защитена, защото е, виждаме, че ежедневно заплахите нарастват, особено при киберпрестъпността и спирането на пари. Но и все по професионалните методи на организираната престъпност – Това са теми важни за европейските граждани. Същевременно ние като политици трябва да сме сигурни, че всичко се разходва съгласно правилата. Съветът има много важна роля в това отношение, ако искаме да постигнем напредък при фонда. За съжаление, на председателството до някъде ръцете са вързани – решенията за намаляване на тези фондове са абсолютно неприемливи. Надявам се хрватското председателство да има мандат за преговори по ФВС, за да може този фонд да бъде одобрен. Госпожо Майер. Първо, нека ви благодаря, колеги. В рамките на техническите триалози все още не са постигнати окончателни договорености. Всичко това, което се обсъжда по време на техническите триалози, първо се обсъжда между докладчиците в сянка, след това има и последващо обсъждане. По време на техническите триалози все още не е постигната окончателна договореност, така че няма какво да се оттегля. но искам да знам каква е причината за предоставената ви така информация. Може би можем да поговорим по между си. До момента, за съжаление, не са постигнати окончателни договорености. Предстои да обсъдим направените предложения. Благодаря на колегата Реслер за подкрепата. Благодаря и на колегата от Дания за подкрепата в областта в която участва в работата Дания. Наистина трябва да се погрижим за това хърватското председателство да разполага с пълен мандат за водене на преговори. Иначе няма смисъл да се водят трилози на техническо равнище. Когато няма мандат, то просто разменяме любезности. Председателството се държи много мило, но не може нищо да се постигне конкретно. Затова и двете страни са обезверени и раздразнени. за това и трябва да има мандат хрватското председателство. Благодаря ви и ще продължим работа. И Нави рефутадо су su конкрета, concreta de политика... Добре. Вие разбрахме вашето предложение. Никой не го отрича. Трябва да се направи максималното, за да се постигне напредък. Секретариатът си отбелязва. Ще се опитаме да анализираме предложението с термините, които вие посочите. И тъй като нямаме други точки в дневния ред, само трябва да ви уведомя, че следващото заседание е на 19 февруари от 9 часа и след това от 15 часа в Брюксел и на 20 от 9 и след това от 14 часа. Благодаря. Закривам заседанието.